Първа точка от дневния ред се отнася до общи разисквания за финансовите инструменти. Има няколко доклада. От една страна препоръка за второ четене господин Гъренс, финансов инструмент за сътрудничеството за развитие. След това доклада на госпожа Лохпилер и госпожа господин Гал, след това финансови инструмент за сътрудничество за развитие на Гай Мичел и след това ем, финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни на господин Шолц препоръка за второ четене. Първо, докладчиците ще вземат думата. Първо, давам дума на господин Гърен за 4 минути. Le projet de règlement instituant Проекто регламента, който въвежда мерки за страните от АКТБ в областта на производството на банани, се гледа днес на второ четене. На първото четене ние искахме да вземат максимални мерки в полза на износителката на банани от АКТБ,